Uh, uh, Колеги, време е да започнем. Имаме само половин час за първата точка от дневния ред днес след обед. Днес тук е Вирджиния Ламбак директор на Европейския институт за равенство на половете. Искаме да й благодарим за това, че е нас гост. А, а, а тя е, е тук, за да ни обясни е, каква работа върши Европейския институт, така както направи и миналата година. Днес ще ни представи работната, си, работната програма на института за тази година. Добре дошла, госпожо. Имаме 20 минути да изслушаме Виржиния. И след това, ако има имате въпроси, трябва те да бъдат зададени и да получат отговор в рамките на същото време. Имате думата. Благодаря. За първи път тази година за мен е чест да представя програмата на Европейският институт. И с удоволствие ще го направя пред членовете на Комисията по въпросите на жените на Европейският парламент. Аз ще говоря за нашите постижения през миналата година. Най-напред, много се радваме, че във все повече национални парламенти се цитират статистиката на нашия институт. И онва, с което ние подпомагаме ротационното председателство. Подготвяме два доклада годишно, а до година само за есенният семестър ще представим подробен доклад. жените и тяхната економическа независимост. тяхната заетост, работа като наети или самонаети. По време на италианското председателство внимателно анализирахме всички области, в които работят жените. И това е първият подробен анализ от времето на шведското председателство насам. В момента работиме по темата жените и взимането на решения. Нещо, което е тяхно свързано с работата на парламента. По време на Люксембургското председателство ще имаме възможност да представим е, тази тема, жените и взимането на решения, не само в политическата сфера, но също така в економиката и социалните отношения. Знаем за разликата в третирането на половете. Когато става дума за заплащането, то е 5%. Изглежда, че не е много голяма. При пенсиите разликата е 16%. Този въпрос е една от темите, по които ще се работи и по време на латвийското председателство. Особено във връзка с застаряването на нашите общества, и доколко разликата в пенсионното заплащане влияе върху жените. Това бе, тази работа бе започната по време на гръцкото председателство. Също така имаме тема, която се отнася до заетостта и а, временната работа. Има голяма разлика, особено при работата на непълно работно време. По много причини повечето жени работят на непълно работно време. Тъй като имат било възрастни родители, било невръстни деца. И тук трябва да има пълно съответствие, защото според нашите изчисления, ако вземем целта 75% заетост и сравним това, което получават мъжете и жените, виждаме, че в много страни а, жените са в неравностойно положение. При тези, които работят на пълно работно време, разликата е още по-голяма. Цифрите показват, че няма скоро да може да постигнем целта от 75%. По време на италианското председателство обсъждахме една от тези цели. През последните 6-7 години бедността а, не е намаляла сред жените. с 1% повече жени днес са заплашени от бедност. Особено когато става дума за самотните майки. А, но заплашени от бедност са и самотните мъже. И броят на застрашените се е увеличил през последните 7 години. Ако погледнем институционните механизми. Миналия път говорихме за финансирането, за поставянето на въпросите на равенството на половете в центъра на всички политики. Ясно е, че в много страни има а, съответни законодателни актове, но в много други няма достатъчно такива. По въпроса за насилието срещу жените. През декември председателката на вашата комисия участва в, наше мероприятие. А сега завършваме работата по индексът за равенство между половете. Тук много е много трудно измерим фактор. Тъй като статистиката се различава, начина по който данните се набират са различни. Ще имаме и актуализация в областта на работата на жените. Милата година започна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 And the cost of violence, of course, that was a very important topic. Насилието. Насилието и неговата цена. Много важна тема. През декември оповестихме моделите, чрез които може да се оценява цената на това насилие. Тези инструменти са необходими не само на, политик, на, на политиците и на полицията, но също така и на жертвите на насилие. Различните модели също се анализират във връзка с достъпността на данните. За да се установи дали разполагаме с достатъчно данни и възоснова на тях какво може да се направи за предотвратяване на насилието. С тези инструменти също така се, може да се установи как да се разпределят различните ресурси. Също така Изследвахме данните, които се набират от полицията, от социалните служби и от други а, органи, за да може да подготвим общи действия за борба с насилието. Тази работа започна миналата година и ще продължим да работим с страните членки, за да видим как може всички тези данни, примерно за убийствата, изнасилването и така нататък, да бъдат използвани. И в тези таблици може да видите в кои служби, кои държавни учреждения а, са а, предоставили повече данни а, за насилието срещу жени. Миналата година ние също така разработихме специална платформа, която ще започне да работи тази година, в която се съдържа много информация за мейнстриминга. Поставянето на въпросите на равенството на половете в центъра на всички политически решения. А, тази работа не е абстрактна, тя е много полезна, защото се вижда как се отнасят въпросите за равенството между жените и жените към практическата работа във всички области. Тази година ще започне тази работа. Ще издадем наръчници е, и съответни инструменти, които ще помогнат на тези, които взимат решения. Индексът ще бъде готов тази година, той е актуализиран. И когато депутатите подготвят доклади, искам да напомня, че в този е, индекс се съдържат най-новите данни за Европейския съюз и те са на качение на нашия вебсайт. И възоснова на работата, която приключихме миналата година, а сега, тази година ще можем да вече да започнем да използваме а, тази голяма база данни по статистиката във връзка с а, равенството на половете. Това са а, данни, които са на разположение, които се продължат да бъдат обогатявани през тази година. Сега накратко да се спра на административната страна на нашата работа. Знам, че обикновено се пита как се за бюджета, когато става дума за освобождаване отговорност за неговото изпълнение. Имаме е, много високо ниво на предвидени бюджетни плащания, 99,3% от бюджета. Можете е, да видите на тези таблаци плащанията, които сме направили. И те са, че се увеличават с 72,6%. Годишната бюджетна процедура е нещо, което е било винаги трудно за нашия институт, защото понякога политическите решения или информацията постъпват късно. Това продължава да бъде проблем за нас. И, е, а, нашите разходи за персонал са почти е, пренебрежимо малко. Всичките средства отиват по същество за работата. ако се надвишат с 5% е, е, бюджетните разходи, тогава обикновено следват санкции. Както ще видите от тази таблица, е, ние сме много под тези цифри. Ето информация за някои от процедурите и за външната оценка, като всички агенции трябва на всеки 5 години сме обект на външна оценка което може да доведе до ревизия на нашия, преразглеждане на нашия мандат. И тази година очакваме тази оценка и ще обсъдим с нашия управителен съвет предложенията, които ще проистикат от тази оценка. 18 различни националности работят при нас. Миналата година за първи път пристъпихме към намаляване на персонала, нещо, което решиха бюджетните власти. Съкратихме един пост на асистент. И това е накратко и набързо обобщението, краткото обобщение и описание на работата на института през едната година. Благодаря а, а, за това, че успяхте да обобщите вашата работа, особено когато става дума широкият мащаб, в който работите. Госпожа Морвай има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да привлека вниманието ви на факта, че пред престъпленията, които включват насилие срещу жени, не би трябвало да бъдат изразявани абсолютно, защото това може да бъде много заблуждаващо, ако говорим само за числа. Ако говорим за престъпления, които не завършват със смърт на жертвата, всъщност е, това означава, че в рамките на Истанбулската конвенция може да се създадат различни мерки, обучителни курсове, експертни знания и в крайна сметка се оказва увеличение на броя случаи, броя престъпления, които включват престъпления срещу жени и тогава реакцията е, ами може би не е трябвало да предприемаме такива мерки. И а, всъщност мерките, които са благоприятни за жените, имат а, ефект а, в смисъл, че жените съобщават за извършените срещу тях престъпления. Жени, които са били бити, съобщават на полицията и това влиза в статистиката и това създава този ефект. Не трябва да разглеждаме числата като абсолютна стойност. Има обаче числа, които са изключително важни. Някои от случаите завършват с смърт и това си е чиста статистика, защото има труп, някой е умрял и промяната на тези числа може да действа като много обективен аршин за това да решим дали постигаме напредък и дали тези мерки, които прилагаме, са ефективни. Например, когато става дума за съпрузи или партньори, които бият жени понякога до смърт. И така трябва да има някаква намеса, и ако има добри мерки, ще забележим, че домашното насилие намалява и виждаме намаляване на общия брой подобни случаи. Така че аз бих предложила да се прецени колко от тези случаи са завършили с смърт. Тук не би трябвало да говорим за непре, непредумишлено убийство. А, ако, да кажем, жертвата е пребита до смърт, а, вие знаете, че, вие има, а, че има разлика между предумишлено убийство и пребиване на жертвата до смърт. Част от огромния бюджет, който е заделен, би трябвало да се изразходва за проучване в отделните държави членки, където има експертно познание, защото това би било много полезно за институциите и аз мисля, че това ще помогне да а, се постигнат добри резултати. Председателката, искам да ви помоля да не говорите повече от две минути. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на директора Вегения Ламбак и на целия и екип. Ние разгледахме, познаваме работата, която ви извършвате и тя е много полезна за процеса. Ние, Европа, евродепутатите, също така се възползваме от плодовете на вашата работа. И затова искам да ви задам следния въпрос, драга Виргиния. Вие имате трима сътрудници по-малко, това няма ли да се отрази зле на работата на вашия институт? Не може ли това да създаде пред прецедент и други институции да си намалят персонала. Не трябва да се забравя, че този институт всъщност беше обект на голям, на голям интерес. Може би, госпожо Ланбак, да отговорите на зададените въпроси. Да, може би първо за насилието. Да, много сте права тогава, когато говорите, че числата са числа е, има много данни за тях. Аз няма да се впускам в, в подробности, но и ние анализираме точно този процес за да видим регистрираните разходи. Вие говорихте за обучение, вие говорихте за толерантност, способността да се прави разлика между добро и зло. Има една отрицателна корелация с постиженията на равнопоставеността на половете. Използваме параметрите на Евробарометър. Има много статистики, които показват, че жените много повече осъзнават престъпленията, които се извършват срещу тях. Но има и отрицателна корелация. Колкото по-ниска толерантността към насилието в обществото, това ще се отрази и на показателите. Вие споменахте, че смъртта е абсолютна статистика, но дори там за убийство на жени е, ние се опитваме да видим числата не винаги, не винаги това се е, регистрира като фемицид като убийство на жени. Опитваме се да постигнем обединени дефиниции, а, особено тогава, когато жената е убита, защото е жена. Напълно съм съгласна с вас. А, много работа има още, но ние сме на прав път. Сега по намаленията на персонала и как те се отразяват на работата в института. Разбира се, това е много голямо предизвикателство за малка институция. Това беше решение, което беше взето от нашето ръководство. Ние се опитваме да намали някои от дейностите, всички наши дейности са а, според регламента, ние няма да ги прекратим, но ще видим а, какво ще се направи. Някои от а, дейностите обаче ще бъдат леко ограничени. Председателката, да се надяваме, че няма да стане така. Нашата позиция в нашата комисия по отношение на общностния бюджет е била винаги подчертаем колко е важно да се поддържа необходимия бюджет за тази сфера. Тази сутрин ние одобрихме доклада за равнопоставеността между половете и изразихме загрижеността си, че политиките, които се прилагат в някои сфери, са обект на ограничение, в резултат на което има отрицателно въздействие върху обществените служби и вреден ефект върху равенството, така че тази комисия ще бъде в полезрението на всички, които работят. Благодаря ви, госпожо Лангбак, за вашата работа. Благодаря ви за това, че дойдохте при нас. Ние с удоволствие ще си сътрудничим с вас. Готови сме да се възползваме от тясното сътрудничество. Много благодаря. pasamos al siguiente punto del... Преминаваме И така, следващата точка от дневния ред за днес. Asuntos que competen a esta comisión. Госпожа а, Юрова, а, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равенството между половете. Благодарим ви, госпожо комисар, за това, че дойдохте за размяна на мнения при нас днес след обед. Да обсъдим приоритетите на Европейската комисия в тази област. За първи път идвате в нашата комисия след избирането си за член на колегиума на Европейската комисия. Срещали сме с вас по време на изслушванията, но днес нещата са различни. Ние в Европейския парламент се опитваме да очертаем нашите приоритети. И разбира се, живо се интересуваме от това, което комисията възнамерява да прави за равенството, по-голямото равенство между половете. Давам думата на комисар Юрова, а след това ще пристъпим към дебат. Uh, I... Благодаря, дами и господа. Радвам се, че имаме възможност да разменим мисли още в началото на моя мандат. Откак започнах своята работа, като комисар се срещах с много от вас, с някои от вас по няколко пъти, но днес имаме нова възможност да разговарям с цялата комисия. Осигуряването на равенството между мъжете и жените трябва да се разглежда не само като право, но има значение и от економическа гледна точка. Чрез своите стратегии за равенство между поли, половете, комисията от, отдавна допринася за решаването на тези проблеми. През последните десетилетия бе прието законодателство в тази област, което сега е така едно свързан корпус с законодателни актове, което е неделима част от общото законодателство за преодоляване на по-низкото участие на жените чрез законодателни предложения. В няколко области заетостта, научно-изследователската ден, сътрудничеството се работи за по-голямо равенство между половете равенството между половете е много важен елемент от европейския семестър и програмата за 2020 година. Е, редовно е, се работиме с отделните страни членки за решаване на тези проблеми. Редовният е, мониторинг чрез различни инициативи осигуряваме, че защото проблемът да се разбира по-добре. А също така стремим се да има по-голяма прозрачност в, планов, в пла, за плащането на мъжете и жените. Отделени са средства в финансовите програми за осигуряване на равенство между половете. Например, като програмата Права, равенство и гражданство – но също и чрез други програми, включително и чрез структурните инвестиционни програм, фондове, които подпомагат програмите на страните членки. Сътрудничеството с страните членки се окрепва чрез новият пакт за равенство между половете. Работим в тясно сътрудничество с неправителствените организации за осигуряване на равенство между половете и правата на жените също като осигуряваме и финансова помощ. Сътрудничим също така с социалните партньори. Това сътрудничество има решаващо значение. Въпреки постигнатия напредък, Европейският съюз е изправен пред важни промени. Затова много важно е да продължим борбата срещу неравенството между половете чрез нова стратегия за постигане на равенството на мъжете и жените след 2015 година, като се съсредоточим вниманието си върху несвършеното. Тази програма започна веднага след началото на тази година и ние очакваме вие да сътрудничите в нейното изпълнение. Искам да споделя с вас някои от моите мисли за основните предизвикателства, пред които тази нова стратегия е изправена – най-напред трябва да спомена насилието срещу жените. Комисията е решена да елиминира или най-малкото да намали насилието срещу жени, да помага на страните членки в тази област. Това е неделима част от стратегията на комисията от 2015 нататък. Предложихме законодателство в защита на жените и жертвите за помощ за жертвите, нови заповеди за защита влизат в сила, които ще помогнат на страните членки реално да помагат на жените. В бъдеще ще обърнем специално внимание на мониторинга на положението на нещата в страните членки. Много важно е ефективното изпълнение на приятите е, законодателни актове, ако искаме да имаме резултати. Финансирането също има голямо значение. В момента сме съфинансираме 13 е, информационни кампании е, с сумата 3,3 милиарда 3 милиона и 700 хиляди. Наред нали? с това по програмата Права и гражданство ние предоставяме финансиране за работа на, от местните организации. Около 9 милиона и половина бяха отделени на проекти за борба с насилието срещу жени и тази, това, това финансиране ще продължи. Също така, в съобщенията на комисията обръщаме внимание на гениталното осъкътяване. Около 1 милион евро са отделени за създаване на платформа а, за информация по въпросите на гениталното осъкътяване на жени и момичета, такива, които са пострадали от него и оние, които са застрашени от подобно осъкътяване. Този въпрос ще бъде обсъждан и на следващото пленайно заседание на Европейският парламент в Страсбург. И накрая трябва да продължим да работим за а, да им разполагаме с по-добри данни за насилието срещу жените. Бих искала да използвам тази възможност да подчертая ключовата роля на Европейският институт за равенство между половете – този институт е, играе важна роля и аз предполагам, че вие току-що сте чули подробности от неговата директорка за проектите, по които институтът работи и начина по който събира данни и информация. Института трябва да работи съвместно с Евростат. Разчитам на вашата подкрепа, за да постигнем това. Какви други инициативи могат да бъдат от полза за в борбата срещу насилието срещу жени? Трябва да подкрепим сегашните усилия, като взимаме предвид правомощията на Европейския съюз и на страните членки. В някои случаи, когато става дума за Истанбулската конвенция, мисля, че присъединяването на Европейският институт към този ценен инструмент за борба срещу насилието срещу жени ще бъде ценно. Присъединяването на Европейския ще бъде много ценно. Ценна стъпка. Това ще бъде един от моите приоритети в близко бъдеще. В момента в Генералната дирекция провеждаме заседания и обсъждаме какви ще бъдат последиците от нашето присъединяване към тази конвенция. Присъединяването към конвенцията обаче не трябва да се смята за нещо, което непременно ще стане. Аз разчитам обаче на вашата помощ и на националните правителства, които трябва да ратифицират конвенцията. Наред с това трябва да довършим започнатото и директивата, по която работим, е, която бе обсъждана подробно на януарската пленарна заседание. Много важни са статистическите данни. В някои страни членки има положителни е, стъпки, особено страните, които са приели правно обвързващи мерки. В други страни обаче положението стагнира или дори се влушава. Е, именно затова директивата е по-необходима от всякога. Началните проучвания показват, че тя ще има и економическо значение. Независимо, че а, а, някои страни членки все още се боят а, от тази директива, тя няма да предвижда някакви а, квоти тя просто ще помогне на страните да постигнат по-добър баланс между половете, а, като компетентността и а, а, професионалните умения ще играят най-важна роля. Вече има конкретни усилия на тези усилия и предложението вероятно ще бъде одобрено с квалифицирано мнозинство в съвета. Латвия е една от трите членки, която напоследък прие по-положително отношение към а, директивата. Аз лично ще се взема с това важно досие, за да може да се стигне до решение и положително гласуване в съвета. Ще продължа разговорите си с всички е, е, заинтересовани страни, с онези страни членки, които все още не са е, решили и които така се отнасят предпазливо към директивата, за да може директивата да бъде приета още през тази година. Работната програма на комисията за 2015 година дава 15, 6-месечен период за постигане на пробив в приемане на директивата за отпуск по младшинство. Ще направя всичко, което е по силите ми по този въпрос. Изглежда, че ще може да намерим компромис. Но, ако не можем да постигнем подобен компромис по това предложение през тези 6 месеца, ще приключим с тази инициатива и ще подемем нова инициатива. Която трябва да отчете реалните нужди на родителите и на бизнеса и да предложи решения, които отговарят на нуждите и на двете страни. Напълно подкрепям целите на директивата за отпуск по майчинство. Трябва да проучим всички възможности, да използваме всички възможности, така че да има достатъчно възможности за използване на отписка по майчинство, да има достатъчно детски заведения, като се споделят и отговорностите в семейството между мъжете и жените. Разликата в плащането на мъжете и жените е все още много голяма. 16,4% се различава това заплащане. По този начин се намаляват стимулите за жените да започват или да, работа или да остават на работа. Това също и засяга и благополучието на семействата, които разчитат на доходите на жената. Подкрепяме равното заплащане ще използваме всичко, което, което, всички инструменти на наше разположение и законодателството на Европейския съюз, за да се постигне равно заплащане за равна работа. Ще работиме за по-широка информация и пропаганда на а, проблемите в тази област. Ще подпомагаме заетостта и а, научните изследвания, за да се види как може да се преодолее разликата в заплащането между мъжете и жените. А тези ангажименти ще бъдат отразени в нашата нова стратегия за равенството между половете. Много тесно свързани с този въпрос, е, разликата в заплащането е разликата в пенсиите на мъжете и жените. И в бъдеще ще трябва да работим и по този въпрос – Безпокоя се от тази разлика, която е много голяма. 39% е разликата между пенсиите на мъжете и жените в Европейския съюз. Затова, за мен това е приоритет. Комисията е пионер в, по отношение на анализирането на този проблем и обръщане на внимание към него. За намаляване на разликата в заплащането, политика на социално включване, пенсионна политика и политика за приобщаване. Стратегията за 2, до 2020 година също така предоставя инструменти за проследяване на движението на тази разлика в пенсиите. За първи път се надяваме ние да стигнем по време на нашето председателство до някакви политически реакции по въпроса. Надълго го обсъждах с съответният латвийски министр, а се повдигнах го и на заседанията на съвета. Това са само някои примери за предизвикателствата и приоритетите на нашето и нашето бъдеще сътрудничество. Искаме е, да работим заедно в рамките на общата си стратегия. През следните месеци е, ще е, разговарям с всички заинтересовани страни на национално равнище и на равнище на Европейския съюз. Приветствам приносът на Комисията по въпросите на жените в Европейския парламент и нейното участие в разработването на бъдещата стратегия. Очаквам, разчитам също така на вашата подкрепа и на нашия бъдещ непрекъснат диалог. Новата стратегия трябва да бъде изчерпателна и а, а, да предостави рамки за работа по нашите приоритети за изпълняване на програмата до 2020. 2020. Това, тази работа може да бъде успешна само ако на най-високо политическо равнище има желание за постигане на равенство между половете, ако този въпрос бъде поставен в центъра на политиката и на планирането. Трябва да работим по две писти. От една страна конкретни дейности, от друга страна джендър мейнстриминг т.е. поставяне на проблема в центъра на всички политически решения. Трябва да вградим въпроса за равенството между половете в нашата бъдеща работа, във всичко, което правим. И а, съответните а, органи трябва да приемат решения в своите, при своите бюджетни решения трябва да вземат предвид този въпрос. Необходими са ни инструменти за джендър мейнстриминг. И то във време, когато се е, страните членки провеждат дълбоки структурни реформи, които е, влияят много върху живота и възможностите на техните граждани. Прилагането на многогодишната финансова рамка е, финансова рамка ще даде възможност за приемане на бюджети по въпросите на равенството между половете в страните членки. Аз ще разговарям с онези, които отговарят за човешките ресурси и бюджетите на страните членки, за това да не бъде забравен този проблем. Също така, издигането на жени на, ръковид, на ръководни постове в Европейската комисия е нещо, което ще подкрепям. Накрая ще се старая Европейския съюз да бъде да продължи да бъде за пример в работата си за работата между половете в останалия свят. Е, например, ще работим в рамките на Пекинската платформа и на комисията на ООН. А, а но също и чрез а, а, дневния ред 2015. Искам да благодаря на парламента и на вашата комисия за вашите усилия е, за осигуряване на равенство между половете и се надявам, че в бъдеще ще продължите да полагате усилия за осигуряване на напредък в е, е, тази област за равни права на мъжете и жените в целият Европейски съюз. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо Юрва. Преминаваме към изказванията на колегите. Благодаря, госпожо комисар, за това, че сте тук сред нас. Искам да ви благодаря от цялото си сърце за вашето изложение, което наистина беше много хубаво и някои от въпросите, които бях подготвила, получиха отговор. Ще имате е, пълна под, подкрепа от нас на, нашите, на вашите усилия. Европейски съюз да се присъедини към Истанбулската конвенция. Ние ще направим всичко, което е по силите ни, да ви, да ви подпомогнем в това усилие. Аз е, имам е, въпрос за индикаторите, които измерват насилието срещу жени, са недостатъчни. Следва да бъдат създадени критерии в Европейския съюз. Искам да запитам дали комисията предвижда да предприеме действия за подобряването на събирането на данни, което би означавало хармонизиране на показателите. Председателката, благодаря. Искам да помоля всички колеги да не се изказват за по-дълго от две минути. Имаме 10 депутати, които искат да са поискали думи, думата и след това трябва да оставим думата време за госпожа Юрова да отговори на въпросите. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Юрова, пожелавам ви успех в трудната ви работа. Благодаря ви за посланието, което ни предадохте. Аз имам въпрос. Една от темите, които сега се обсъждат, е директивата, която прилага равнопоставеността между а, лицата, независимо от а, а, директивата за равното, равното третиране, независимо от пол. А, и така нататък. Вие знаете ли, че беше по подписано а, а, писмо а, до господин Юнкер да се премахне тази, да, да се свали тази директива. Това ще намали, това ще ограничи фундаменталните права. Следователно, това може да доведе до непредвидими тълкование. Втория ми въпрос е какъв, как ще отговорите на, а, и, на исканията в това отворено писмо. Госпожа Вянкевич, благодаря госпожо председател, благодаря ви госпожо комисар за това, че участвате тук в дискусията на нашата парламентарна комисия. Аз ви уверявам, че а, е, ние работим практично. Ваш, аз съм а, оптимистка във връзка с намаляването на квотите в предприятията за жени до края на годината. Когато обсъждаме в парламентарната сесия стана дума, че директивата за майчинството продължава да се разработва. Парламента е готов да търси компромис, който ще бъде да е приемлив както за комисията, така и за парламента, така и за съвета. Госпожо комисар, приемате ли да, е, да се занимаете с съдбата на тази директива. Ще е, използвате ли съвместни усилия с комисаря Пайсен? Смятате ли, че това отговаря на а, е, междуинституционалния дух и какво ще направите? Благодаря. Благодаря. Първо искам да ви благодаря, госпожо Юрова, за това, че дойдохте тук при нас да обсъждаме миналата, а, миналата седмица. Аз а, много се зарадвах от това, което казахте в пленарната зала и го повторихте сега. Много се радвам, че в 2015 година това ще бъде завършено. В 2014 е, година италианското, впечат... Е, италианското представителство даде същото впечат... създаде същото впечатление. Какво смятате, че ще направи латвийското председателство, за да се постигне тази цел, защото още една година чакане наистина ще бъде провал. Сега по въпроса за хомофобията, след изслушването, което проведохме миналата година с вас, вие предвиждате конкрет план за действие в сътрудничество с държавите членки. Може би може да ни кажете малко повече е, какво правите по този въпрос, защото ние се зарадвахме от това ваше изявление. Според нас борбата срещу хомофобията е изключително важна. Последно, това е темата, по която вие много работите, а именно за цифровия единен пазар, който започваме да изграждаме в Европейския съюз ние в нашата комисия постигнахме съгласие, че ще имаме доклад по собствена инициатива за това, за ролята на жените в цифровия век, как според вас трябва да бъдат представени жените при изграждането на този цифров единен пазар, защото в момента виждаме, че в IT сектора жените не са достатъчно представени и какви конкретни мерки може да се предприемат от това, за да навлязат и жените в цифровия свят. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря на госпожа комисаря, че дойде при нас. Искам да засегна един въпрос, Но преди това да ви благодаря за ангажираността и последователността. Помня какво казахте по време на изслушването, при назначаването ви. Чух същото и в встъплението ви и наистина виждам, че сте решена да постигнете целите си. Благодаря ви за това. Европейският парламент не само ще ви подкрепя изцяло, със сигурност ще срещнете и съпротива. Както каза колегата Ангелика, вероятно вече сте отговорили на редица въпроси, но позволете да задам и аз един конкретен въпрос във връзка с директивата за отпуска по майчинство. В момента сме в нещо като междинен период, т.е. фаза, в която така да се каже, в продължение на два месеца нещата ще са на кантар, няма да знаем дали в съвета ще може, въпросът ще може да се придвижи напред. Кажахте, че ще направите всичко възможно, за да дадете тласък на развитие в тази настока и ще положите всички усилия, за да изготвите реалистично предложение за хората, мъже и жени, които отглеждат децата си, т.е. да отразите реалното състояние на днешните семейства. Мога ли да попитам по-конкретно каква е представата ви за новото предложение за проекто директива? Как ще откликнете на положението на семейството? Благодаря и от мен също така голяма благодарност за това, че идвате тук и се ангажирате с нашата комисия в ранен етап на вашата работа. Това беше едно добро предложение е, продължение на дебата, който проведохме в пленарната зала миналата седмица и отново пролича вашата ангажираност. Една от, един от проблемите, по който аз работя, откакто ме избраха за евродепутант, е трафика на хора в Европа и е, извън Европа. Това е свързано с, с проблема на жените. Жените обикновено са жертви на трафика, независимо от е, тласъка, който беше даден и а, работата по директивата за борбата с трафика на хора, имаме все още голям проблем. А, проблема е, че държавите членки не осъзнават, че жертвите на трафика по член 8 не могат да заведат дело, ако са били убедени да се включат в трафика и всъщност става дума за обучение на професионалистите, които работят с жертвите. Как ще упражнявате контрол върху тези дейности? и дали това ще включи жертвите на трафика. Благодаря, госпожа Олтас, господин Олтас. Благодаря, господин комисар, госпожо комисар, за това, че сте тук. Имам е, три конкретни неща, които искам да запитам. Първо, по директивата за отпуск по майчество. Искам да кажа, че е, нашата група не е удовлетворена от е, подхода на комисията. Е, нито парламента, нито комисията не би трябвало да се поставят в позицията да поемат отговорност за това. Честно казано, комисията и парламента трябва да работят заедно срещу е, потисничеството в случай на парламента. Това ще отговаря много повече на желанията на хората. Ние не споделяме този подход на комисията и може би ще бъде мъдро да поддържаме политическо политическия натиск върху съвета. Второ, по Истанбулската конвенция аз много а, се зарадвах да чуя от вас, че вие приветствате присъединяването към конвенцията. Ще подкрепим идеята, групите на този парламент и това определено ще бъде важна битка в близките месеци. Разбира се, разработването на директива срещу насилието ще бъде важно. Третия пункт, след което ще спра, е за препоръките за всяка конкретна страна. Може ли да бъдете по- конкретна, като кажете как ще включите джендър мейнстриминг в работата ви за конкретна страна и сътрудничето ви с комисара Тимърман, защото е добре а, ако да, да се съчетае това с реформите, които протичат в съответните страни. Мисля, че много може да се направи в тази сфера и ме интересува какво мислите вие. Благодаря. Госпожа Бьорк има думата. Благодаря, госпожо председател. От името на Обединената левица винаги сме казвали, че подкрепяме и ценим вашата работа, защото и ние сме против насилието срещу жени, против разширяването на майчинските, за разширяването на майчинските права, против сексуалната експлоатация и така нататък. Важното е да се вземат конкретни мерки за равнопоставеност на двата пола. Това, на което сме свидетели днес обаче е, че много хора са на мнение, че работата в областта на равноправието е в застой. Въпреки това, виждаме, че има редица незавършени мерки, бих казала дори, че сме направили стъпка назад. С други думи, необходима ни е нова стратегия. Тук в нашата комисия имахме доклад по този въпрос и много от нас изразиха мнение, че това, тази отрицателна тенденция трябва да бъде обърната. Но нека да споменем още някои конкретни неща, които колегите до тук не казаха. Бихме се радвали много, ако се съсредоточите повече върху социалните и економическите права на жените. Интересно ми беше да чуя от вас, че ще се занимавате и с въпроса за раз, разликата в пенсиите. Казахте, че ножицата е 39%. С други думи, проблемът е огромен и трябва да се заемем с него. От страна на нашата политическа група ви уверяваме, че сме готови да ви подкрепим в усилията за затваряне на тази огромна ножица. Освен това смятам, че трябва нов инвестиционен план за детски заведения. Това също ще го подкрепим. Благодаря, госпожа Морва, има думата. Благодаря с а, голямо напрежение на Тоест, с, с, много интересно беше това, което казахте за Истанбулската конвенция. Грешка би било да се каже, че че това е международно споразумение, е, което е правно обвързващо и чрез него ще можем да се преборим с всички от тези, които упражняват е, насилие срещу жени в е, факултативния протокол на комисията СИДО на ОНЕ също има записана такава клауза и, и има възможност да се завеждат единични искове пред тази комисия. През 2014 година за първи път е разглеждана такава жалба. Беше процедура срещу Унгария където е било упражнено насилие срещу жена, която пък се е обърнала към комисията на ОНЕ, която от своя страна наложи задължения на унгарската държава, цял списък от а, е, мерки, които трябваше да се предприемат и като допълнително беше отсъдено и обещетение на тази жена. И трябва да ви кажа, тогава беше 2004 година, до 2014 година обещетението все още не е изплатено на тази жена, независимо от това какво правителство сме имали в Унгария през това време. След това пред комисията имаше процедури срещу а, Австрия, а, упражнено насилие, пребити до смърт жени и Австрия, от, като Австрия не беше предприела нищо да предотврати това насилие. Разказвам всичко това, за да кажа, че Истанбулската конвенция, добре, ще влезе в сила, много се радваме, но нека се огледаме и да е, видим какво се е случило е, в комисията СИДО през последните 10 години. Това е нещо като съдебна практика, 10 годишна, ценен опит, който си струва да разгледаме, да видим какви са били резултатите, какви са били решенията. Е, történt egy kis... Така че трябва да положим усилия да обобщим опита, който вече съществува и няма да е зле да организираме нещо като конференция или семинар по въпроса за това. Аз с, участ... с удоволствие бих участвала и искам да попитам госпожа Юрова какво ще каже. Сеньора Данчила, ти палавра. Doamnă comisar, bucură prezența. Благодаря, госпожо комисар. Много се радваме на вашето присъствие. Искам да подчерта и да засиля това, което казаха колегите и бих желала да ви кажа, че по време на дебатите във връзка с проработната програма на комисията, които се проведоха миналата седмица, имаше 200 е, 369 гласа против, т.е. парламент а, изрази желание да се продължи работата а, по директивата за е, отпуска по майчинство. Вие би трябвало да поемете отговорността, която ще поемете с това досие. Искам да ви попитам какво ще направите, за да деблокирате това досие. Благодаря, госпожо Ланчира. Госпожа Петиер има думата. Госпожа председница, поздравям повереницу, захвалям. Госпожо председател, госпожо комисар, благодаря ви за вашите уводни думи. Благодаря за това, че сте при нас. Има два въпроса във връзка с разговорите с госпожа Тайсън. Въпрос на госпожа Тайсън. беше подигнат въпрос за директивата за отпуск по майчество. Вие обещахте да говоря, разговаряте с комисар Тайсън по този въпрос. Бих искал да попитам, разговаряли ли сте, какви са резултатите от този разговор? В сектора на услугите 90% от работещите са жени. Те работят за минимални заплати, заплати без е, достатъчно отпуска понякога работят по три седмици без прекъсване. Тоест нямат свободно време, е, не могат да видят семействата си, не са си вкъщи, когато е, децата са си вкъщи. Трябва да имат поне един ден от, свободен в е, седмицата и по възможност това да е неделя. Искам да знам докъде е стигнала тази директива, дали тя е един от вашите приоритети ако не, ще разговаряте ли и за нея с комисар Тайсен? Уважаема госпожо комисар, благодаря, че днес сте тук и благодаря, че засегнахте много от проблемите, които ни вълнуват. За мен е важно да подчертая, че успехът на вашата дейност ще зависи до голяма степен от добрите ви контакти с останалите комисари и да се застъпвате за интересите на жените и в другите комисарски ресори. Има ли някаква мрежа в това отношение? решения? Има ли редовни срещи? Има ли в другите комисии някакви цели във връзка с, с равнопоставеността на половете? Защото комисарят, който, в чийто ресор са жените, може да постигне всичко, но не без останалите комисари и останалите ресори. Благодаря и накрая госпожа Ембел. Um, Благодаря, госпожа председател. Благодаря на госпожа комисарят за нейното изказване. Изглежда, че ще успеем да постигнем доста много в областта на равенството между, равенството между половете през едните години. Имам Два въпроса, които искам да, на които искам да обърна внимание. В началото вие говорихте за насилието срещу жени. Бих искал да ви обърна внимание за един случай, по който ние зададахме въпроси към комисията и съвета. Това е, става дума за кампанията на унгарската полиция в един унгарски град, срещу изнасилванията, но те там на практика обвиняват е, жертвите, казват не дейте носи къси поли, не дейте излиза да пиете вечер и така нататък. Неодавна в СИПОЛ, Европейският полицейски колеж, е, е, а, а, база, без, а, той, е в, той е в Будапешта сега, и ние разговаряхме с директора, обаче на този колеж, но, няма, но няма никакъв, нямаше никакъв отзив. Мисля, че когато се подготвят полицаите, те трябва да знаят, че не трябва да обвиняват жертвите, а трябва да ги защитават и да им помагат. Това първо. Второ, <clears throat> днес сутринта, за жалост не можах да присъствам на гласуването, но комисията гласува срещу едно изменение, предложено от мен, но искам да посоча, че демографията на всички страни членки се променя. Има все повече домакинства с един член, не обязателно самотни родители. 40%, от някои страни 40% от домакинствата се състоят от един човек. И много от тези домакинства, това са жени, жени вдовици, разведени или просто жени, които не искат да живеят с някого друг. И разбира се, те са изложени на по-голям риск от бедност. И тези домакинства, едночленни домакинства, са в неблагоприятно положение по отношение на жилищата, по отношение на данъчното облагане и така нататък. Така че мисля, че във всички бъдещи предложения на комисията трябва да се работите не само в подкрепа на семействата, но също и на тези а, домакинства с един член. Благодаря за вашите коментари и въпроси. Всички изразихте загрижеността, която е обща че някои от досиетата и, полити... и различните политически мерки, като че ли не се движат достатъчно бързо напред, но в 10 минути, когато имаме, надявам се, че госпожа комисарът ще успее да отговори на въпросите. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че ще ще се опитам да отговоря максимално добре на вашите отговори е, и същевременно да прочета отново бележките си, докато вие се изказвахте. Първо за възнаграждението на жените. Всъщност трябва да ускорим преговорите за по Истанбулската конвенция. Един друг въпрос, който е свързан с, с тази тема. Аз първо говоря за конвенцията от 1 август. Текст влезе в сила. 10 държави вече са ратифицирали текст а, и има още 12 държави, които трябва да, а, да, да ратифицират текста. Аз ще се обърна към тях и аз мисля, че това трябва да се направи, защото Истанбулската конвенция е много важен инструмент в борбата срещу на агресията, насилието срещу жените, също така това върви е, паралелно с националното законодателство и с юриспруденцията в Европейския съд. Това е втората част на нашата работа, която се състои в това да се предприемат всички стъпки за присъединяването към тази конвенция от страна на Европейския съюз. Конвенцията дава на държавите членки преобладаващото мнозинство от задачите и Европейския съюз ще свърши работата в сферата на миграцията и работната и а, обежището. Това е изключително важно и за нас, а, и за цяла Европа. Сега по въпроса за агенцията АГ, това е Виенск, включително и агенцията в Виена за по правата на човека. Всички ние правим всичко, за да съберем необходимите дейности. А, трябва да се създаде а, е, добра методология, трябва да се работи повече в сферата на хармонизацията на събраните данни, за да може по-добре да се сравни ситуацията в различните държави членки. И това е свързано с, с целите на тези различни усилия. Именно за това се интересувам от различните програми. Например, бих желала да знае дали тази е, кампания отговаря на трудност тежестта на, тежестта на проблема. А, говорим за много държави. Австрия, Кипър, Франция, Италия, Литва, Малта, Полша, Словения и Обединеното кралство. Мисля, че някои държави би трябвало да се възползват от помощта, а, в, но те не фигурират върху, в, в списъка. И може би е, секретарията би трябвало да направи една по-добра корелация е, във връзка с потребностите, защото насилието срещу жените е много важна специфика. Сега по въпроса за справедливото а, възнаграждение и справедливото третиране на жените. Аз не съм запозната, а, не съм информирана, но ще се информирам. Бяха зададени редица въпроси във връзка с жените в ръководните органи на предприятията. И от... аз съм винаги оптимистка и зная, че а, би трябвало да се е, роди нещо от това голямо чакане. Тази директива е много важна и аз мисля, че моят оптимизъм, поле се надявам, че моя оптимизъм ще отрази действителността. Една голяма държава и две малки държави би трябвало да подкрепят този проект. Продължаваме дебати на равнище Европейски съвет и с изключение на държавите, които се въздържаха, твърдят, че жените би трябвало да участват не само в надзорните органи, но и в управителните органи на предприятията, защото в ръководни органи жените имат изключително плодотворна и положителна роля върху съответното търговско дружество, неговата работа и така нататък. Вижда се, че хората са почти единодушни. А, сега, а, по квотите, а, тук нещата са малко по-различни. На следващия Европейски съвет наистина би трябвало да се упражни а, натиск, аз ще бъда съвсем конкретна, върху определени държави, като очакваме, като им се обясни, че всъщност е застрашено разнообразието и че това е е, път, е, който ще доведе до това квалифицираните жени да бъдат е, одобрени, защото квалификацията би трябвало да бъде критерий номер едно, защото при равни други условия половия принцип има приоритет, така че един много кадърен и симпатичен мъж не може да бъде заместен от просто която и да е жена, тя трябва да отговаря на високите условия. Ако говоря отново по въпроса Women on Board, ние общуваме с масовите, средствата за масова информация, за да подчертем това. Чешката делегация попита дали аз се слушвам а, в предприятията. Аз отговарям от... А, аз в началото на работата си, но ще организирам а, а, кръгла маса с участието на големи предприятия, котирани на борсата. Ние нямаме законодателни инструменти. А, ние самите би трябвало да определим целите към които се стремим, защото това е изключително добро за нашата работа. И а, е, отново се казва, а, е, че във връзка с квалификацията на жените необходимо е да се подготвят жените по-добре за, за потребностите на пазара на труда, за да може една млада жена, например, която иска да следва някаква техническа дисциплина или IT, може би ние трябва да започнем да правим това, което е необходимо много по-рано, още преди това а, търговските дружества ни казват, че имаме нужда от иновация, от нов дух, от а, мозъци, от гъвкави и а, компетентни хора. И, а, ние оставяме на ако оставим жените на страна, ние фактически се отказваме от поне 30% от нашия капацитет. И позволете ми да споделя отново някои мои мисли, как може да се решат тези проблеми, които бяха споменати. Аз съм си написала домашното и проучила съм стратегията, за 2015 година. Проучих текста на съвместната декларация за а, многогодишната рамка, а, проучих стратегията 2020 година, всички данни за напредъка са твърде слаби и какво ни забавя, какво ни пъва. Ние може да си зададем въпроса дали става дума за законодателни инструменти. Но има редица аспекти, които не могат да бъдат решени просто по законодателен начин. Би трябвало също така да се впуснем в конкретни дейности на място. И трябва да си зададем въпроса какво е по-бързо, какво е по-интенсивно, техническите, економическите или юридическите проблеми каква е движещата сила. А, освен това, за което говорих, говорихме за социалните промени. Ако решим а, проблема с социалната отговорност на жените, ще а, стигнем до някои културни, морални а, разлики което ще изисква твърдост и постоянство. Нещата не могат да се променят бързо. Ако искаме да бързаме, ако искаме наистина да реализираме промяна по економически път, ако тогава добре, ще трябва да се съсредоточим върху в промените в економическата сфера, да осигурим по-голям брой жени в управителните органи на предприятията, да им дадем по-голяма отговорност. Това според мен е пътя, който трябва да поемем, за да постигнем по-бързо репутат Що се отнася до другите въпроси, които се отнасят, например, за отпуск по майчинство, очевидно аз не обичам това, тази позиция на Штрауса. Аз не бих искала да действам, да си крия главата в пясъка за да, и, и ще работим заедно с съвета за постигнат постигнем споразумение. Честно казано, лично не съм а, много оптимистично настроена, като погледнем днешната ситуация. А, в момента само 8 държави не изпълняват изискванията в директивата, т.е. 18 седмици майчинство с, с пълна заплата а, ние искаме да приемем директива, която решава проблеми само в много малко държави. Комисията същевременно е определила като своя цел растежа и работната заетост. Тоест, трябва да се види дали има ва, е, пряка връзка между растежа и а, работата заетост. Именно за това аз започнах дебат, дебата с госпожа Тайсен, комисар по работната заетост. Ние имаме екип експерти, които вече са сформирани Имаме редица проекти, в които поставяме акцента на разширяването на възможностите за жените на пазара на труда, за да може да им позволим или да си седят вкъщи и да получават някакво заплащане за работата си в къщи, в домовете си, в семейството, всъщност да се грижим за... Тя се грижи за бъдещите европейци и същевременно да, да им дадем възможност на жените, които не биха искали да забавят кариерата си, а, искат да се върнат по-бързо на работа, да могат да се върнат по-рано на работа, като с това имат определени облегчения. Това е резултата и също така от кръглата маса, която беше проведена с представителите на предприятията, които смятат, че жените, които вземат две години отпуск по майчинство, всъщност губят много. Аз бях а, много нещастна да се върна на работа след раждането на децата ми, но, децата, но жената трябва да реши или да се върне бързо на работа и тогава семейството би трябвало да има благоприятни условия, благоприятни грежи, и трябва да се разгледа един, една нова проектодиректива, която да предложи на жените, които биха искали да се върнат по-рано на работа, съответно решение. Също така трябва да се отчете и възможността мъжете да се грижат за децата. Аз мисля, че доста дълго говорих. И така, що се отнася до планирането. Шесте месеца не са окончателни. Ще видим какви са другите възможности и дали ако съвета след тези, седми, тези 6 месеца не може да постигне споразумение по директивата за отпуска по майчинство, ние ще изготвим текст, който бихме могли да представим за анализ на въздействието. И сега какво още не съм споменала? А, един голям проблем е свързан с пенсионирането на хората. Това е всъщност една сфера, в която на законодателно равнище би трябвало да бъде част от европейските компетенции. Това е частично уредено от директивата за жертвите сега, що се отнася до изказването във връзка с Унгария. Благодаря, че ме информирахте. Ще видим каква е ситуацията. Тук чуваме различни апели за по- ефикасна работа, независимо от това дали става дума за ам, трафика на хора дали става дума за влизането в сила на, за законодателни актове, би трябвало да се контролира много внимателно какво правят държавите членки, за да анализират онова, което, по което Европейския съюз е постигнал споразумение, т.е. да се верифицира много добре, да се провери какво се прави. Благодаря. Надяваме се, че ще имаме много такива срещи и такова е, е, е, едно, едно сътрудничество. Две минути почивка, след което ще продължим с следващата точка.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 uskutoční v dvoch panelových diskusiách. Okay, there is no interpretation. Um, so... Нямаше превод. Uh, can we ask? And which language is not Spanish? Okay, should we wait for Spanish translators? На испански ли нямаше превод? Или на всички езици? Не, просто нямаше превод на никой език. В такъв случай трябва да почакаме системата бъде оправена. А, добре, же още раз традично всички vítam на hearing. Още един път искам да кажа добре дошли най-сърдечно на всички. Е, става дума за прилагането на директивата за равно третиране на мъже и жени в професионалната среда. Нека ви представя гостите за първия панел за равното заплащане на мъже и жени. И преди да започнем панелната дискусия, искам да дам думата на госпожа Заборска, която ще отвори, открие дискусията. Благодаря, госпожо председател, колеги, уважаеми гости, експерти, скъпи приятели не е за очудване, че дори след години на прилагане на директивата 2006-44, прилагането на законодателството за равното заплащане а, все още не е на лице. Все още има разлики в възнагражденията на мъжете и жените. Няма, не е на лице и равното третиране. В този контекст очаквам първата панелна дискусия с госпожа Едит Бауер, бивша депутатка в този парламент. Госпожа Бауер се бори с всички сили дълго време за равно отношение към жените на работното място. Сегашното отношение се отразява в неравно, неравното заплащане, различното заплащане. Тя участва в подготовката на директивата. Тя се опитат всички текстове, които бъдат включени в директивата, да бъдат смислени и е, когато видите препоръките в края на текста, който тя предлага, а те са доста подробни препоръки, ще установите, че те обхващат няколко различни области. Най-напред тя пояснява понятията и терминологията, след това говори за усъвършенстването на европейската политика и е, законодателни инструменти. Имало е възможност да обсъди този въпрос госпожа Елеонора Саудаскайте от Европейската комисия, която е специалист по законодателството за равното отношение към, между мъжете, към мъжете и жените, еднаквото отношение към мъжете и жените. Необходимо е да се разбират правните рамки и трудностите при прилагането на подобно законодателство. Само когато разбираме тези трудности, можем да разберем трудностите и пречките, с които се сблъскват страните членки. Препоръките на комисията правят оценка на всички тези проблеми. Институциите, които упражняват надзор над социалните партньори, е, които, които следят работата на социалните партньори и на е, неправителствените организации, добре знаят, че законодателството е само едната страна на въпроса. Неравнопоставеността се дължи на различни фактори, които не зависят само от законовите рамки. Когато подготвях този текст, не знаех какво ще каже е, госпожа комисара. Но тя каза, че еднаквото третиране е, не е само не е въпрос само на законодателство, а много пъти е въпрос на начин на мислене и на обстоятелствата. Това е още една причина, беше още една причина да обсъда тези въпроси с господин Геон Краве и професор Мика Фетла от Европейският е, институт. С тях обсъдих структурата на проекта доклада. Това ще бъде отразено и в нашата дискусия днес. Искам да използвам тази възможност да благодаря на всички, които участваха в подготовката на това изслушване. Времето а, не чака, вече сме позакъснели, затова веднага трябва да дадем думата на експертите. Веднага давам думата на госпожа Едит Бауер, бивша депутатка в Европейския парламент. Благодаря. А, в момента имаме тук три е, лекторки, които говорят един и същ език. Най-напред искам да ви благодаря за поканата. За мен е така голяма награда, ако мога така да кажа, да имам възможност да присъствам на това заседание и да проследя как тези въпроси се развиват е, през е, следващите работи, фази. Сега разрешете ми да говоря английски, тъй като Докладът ми е подготвен на английски. Накратко, каква е историята? Известният член 119 на Римския договор е изходната, изходния пункт, от къде, който, на който се опрахме, като започнахме работа. Мъжете и жените трябва да получават равно възнаграждение за еднаква работа. А, а, но принципът е да се създават еднакви условия за економически а, конкуренция в, в всички области между мъжете и жените. Този принцип е залегнал и във всички по-нататъчни договори на Европейския съюз. Искам да посоча по-специално член 157 на договора за функциониране на Европейския съюз и по-точно негов трети член, трети параграф на този член. Европейския парламент и съвета действат за да осигурят равно заплащане за еднаква работа на мъжете и жените. Почетавам тази част от нашето законодателство, за да бъде съвсем ясно, че отговорност няма никакво съмнение, че Европейския парламент носи отговорност за решаване на този проблем. Не може този отговорност да бъде прехвърлена на страните членки, не може да бъде прехвърлена на социалните партньори. Не може да прехвърлите тази отговорност на когото и да е. Много ясна е, е заложена в тези документи вашата отговорност, отговорността на Европейския парламент. Както госпожа Загорска посочи, има е, много законодателни, редица законодателни актове по този въпрос. Имаме законодателни актове, които са от, са от пред 40 години. Но сега говорим преди всичко за така наречената преработена директива, което е замени директива 75-117. Тежестта на доказването за равното, дали, дали не е на лице равно третиране, се променя върху на кого се възлага с тази директива. А, сега някои а, графики на Евростат, а, които иллюстрират каква е разликата в заплащането между мъжете и жените. И съществува и да, така, нова разлика, появила се разлика по отношение на образованието. 8% е тази разлика и тази разлика се увеличава. И тя е доста сериозен проблем в така нареченият а, пазар на браковете, ако може така да се изразим. Нещата не са, не са прости. Много по-рано отпадат от училище момчета, отколкото, повече момчета, отколкото момичета. И това също е проблем, на който трябва да се обърне повече внимание. Но да се върна към разликите между мъжете и жените в заплащането. А, пък и в, в, в, в заетостта, например, разликата между половете е в момента 12%. Прогнозата е, че както върват нещата сега, ще постигнем целите на стратегия 220, 2020 през 2038. И още нещо, по което трябва да работим. Това е разликата в заплащането, не само в заетостта. Има известен напредък тук. Съгласно предварителни данни за 2012 година, Тази разлика е 16,5%. Но това са предварителни данни. Трябва да се получат данните и от Гърция, и от другата и не смятам, че този процент ще, се, ще бъде по-висок в крайна сметка. Данните на Евростат показват, че имаме 32% от жените са на временни работи, на временна работа. И тук разликата между мъжете и жените е твърде голяма. Разбира се, между различните страни членки има големи разлики. При бившите социалистически страни ние обикновено бяхме на работата с безсрочни договори, но в други страни положението е по-сложно. Ето вижте тази таблица, и, както и тази. Това е разликата между общото възнаграждение, обема на общото възнаграждение – и тук разликата показва колко са сериозни е тези различия между мъжете и жените. Тези цифри, какво показвате? През целия си живот разликата в възнаграждението, получено между мъжете и жените, е 37%. Тоест, жените получават 37% по-малко за цял, целия си трудов живот, отколкото мъжете. И тази разлика се дължи на различията в заплащането по полове, на различните часове, които работят, различната натовареност. Какво е заключението? Заключението е, че Трябва, между другото, да кажа, че 39% е разликата в пенсиите. Разбира се, с преработената директива не помогна за насърчаване на промените, които очакваме да настъпят. И докладът, който сега е пред вас, Съгласно него, до 15 феврари 2013 най-късно комисията ще направи преглед на въпроса. Е, като се... Има предвид колко много законодателни актове са приети, колко много а, мерки са взети. Трябва да се опитваме да насърчаваме комисията да направи законодателни промени. Да подготвим доклад, в който да искаме комисията да поеме някои по-точни задължения. Страните членки да поемат задължения по отношение на прозрачността на заплащането. Защото заплатите и задниците са един частен въпрос. И сме в така едно доста странно състояние на нещата. Дори социалните партньори пък и отделните е, работещи е, не знаят точно е, какво възнаграждение, за какво възнаграждение да настояват. Тоест, това много затруднява преговорите. Значи необходим е някакъв вид одит, за да стане ясно какви са нивата на възнаграждение, без с това да се засягат тър, търговските интереси или пък личните интереси на работещите. няма оценка на видовете работа, класификация на различните видове труд. Тук са необходими по-точни насоки. Това се отнася и до органите, които се занимават с насърчаване на равенството между половете. Много пъти чуваме, че законодателството е добро, но мерките за защита и за неговото прилагане не са достатъчно ефективни. Но практиката в страните членки е много различна. В някои случаи, например, воденето на съдебни дела е безплатно, другаде това е много скъпо. Разбира се, е, ние много често установяваме, че не е лесно да се влияе върху тези, е, върху тези решения на страните членки. По отношение на социалния диалог – виждаме, че конвенцията за отношение на заплащането не се изпълнява. Необходимо е принципът за равното възнаграждение да бъде включван във всички публични договори. Необходимо е също така равенството на половете да бъде включвано във всички политически решения. И бих искал да се обърна към вас, когато обсъждате нови законодателни актове във връзка с различните структурни фондове, да включвате равенството между половите като условие всички законодателни решения. На какво сме свидетели? Ако търговските дружества, които очевидно нарушават принципите за равно заплащане, имат същия достъп до обществените поръчки, както и всички други фирми, които много повече спазват изискването за равнопоставеност на мъжете и жените. В тази област може да се направи още много. Необходимо е също така а, да се помисли какво трябва да се промени в директивата за а, време на заетите на непълен работен ден. А, комисарката спомена също така и за участието на жените в правителните съвети на фирмите. Надаваме се, че тук ще има предложение на комисията за промяна в това, тази област. А също така по отношение на препоръките от март миналата година. Бих искала да Приветствам направеното до сега във връзка с тези препоръки. Но се каже следното. Законодателството като че ли не е ефективно. Е, препоръките дали ще бъдат по-ефективни? Има много причини, е, поради които е, законодателните актове не могат да направят чудо. Но всичко е във ваши ръце. Вие не можете да промените структурата на економиката, разбира се. Не можете да промените хоризонталната сегрегация, но това, което можете да направите, е да промените законодателството. Защото без дълбоки промени ще трябва да чакаме още 82 години, за да премахнем а, разликата сега се чувствате различия между половете. Отговорът е във ваши ръце. Благодаря. Благодаря. Надяваме се, че няма да, чака, да чакаме 78 години. Но за да а, спазим графика на нашето изслушване, сега ще дам думата на представителката на Европейската комисия да се изкаже в рамките на 10 минути, за да имаме време за въпроси. А тези, които искат да зададат въпроси, моля дигнете ръка. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да подчертая, че комисията е, е ангажирана с проблема за намаляването на разликата в заплащането на мъжете и на жените, както това се вижда в е, документа на комисията за 2010-2015 година. Комисията редовно очертава проблемите, е, свързани с намаляването на разликата в заплащането. Е, това е свързано с по-добро функциониране на економиката, набирането на квалифицирани служители, за повишаването на имиджа на компаниите. Разликата в заплащането се обяснява с много причини. Намаляването на един съобхватен подхват, похват, който отразява всички аспекти, отразява приоритетите на заинтересованите лица. Прилагането на новата законодателна уредба е от жизненно важно значение за намаляването на разликата в заплащането. В момента комисията наблюдава спазването на директивата ние подкрепяме държавите членки да прилагат съществуващото законодателство за целта. През декември 2013 година комисията прие комисията е, прие документ на национално равнище, е, в което се отразява желанието на Европейския парламент е, от резолюцията му в 2008 година за равно заплащане. Целта на доклада е да се намери начин да се засили работата на по, по документа. Доклада е, е придружен с е, документи. В първи документ се разглеждат препоръките на парламента и а, е, втория документ е документ на съда Четвъртия документ дава описание на факторите за тези, за тази разлика в заплащанията. Ние смятаме, че тези мерки ще помогнат на вземащите решения да прилагат по-лесно националното законодателство за равно заплащане и също така да помогнат на жертвите да търсят правата си е основното предизвикателство за държавите членки ще бъде прилагането на директивата. Прилагането на разпоредбите за равно заплащане се оказва един от най-важните проблеми. Според изследването, това е част от причините на дискриминацията която може да бъде обжалвана в националните е, съдебни инстанции. Причините за това са липсата на прозрачност, на второ място липсата на правна сигурност и липса на дефиниции и липса на ясни критерии, както и процедурни правила и пречки, липса на достъп до информация, който е необходим за е, успешното решаване на спорове. Ефективното прилагане на законодателството за равно заплащане е, е особено важно, но в, в редите случаи на дискриминация около една трета от националните съдебни, съдилища а, дават възможност за по-добро сравняване. Има също така необективност и дискриминация и в промишления сектор – а, и невъзможност или нежелание на социалните партньори да вземат отношение. И също така, след препоръките на Европейския парламент, през март миналата година комисията прие документ за равно заплащане. Държавите членки имат инструментариум да работят по намаляването на разликите в заплащането и за подобряване на прозрачността. Това дава възможност на желаящите сред работниците да, да, да протестират срещу неравното заплащане, както и колективно договориране. Необходимо е да се предприеме а, едно уместно съчетание на мерки. Мерките, които се предприемат съгласно, с, с, съгласно препоръките, би трябвало да се предприемат до края на годината и да се остави възможност и за прилагането на допълнителни мерки. Благодаря много. Сега позволете ми да открия дискусията. Госпожа Морвай поиска думата. Благодаря. Аз съм в така изгодната позиция, в изгодна позиция, за, защото мога да говоря и на унгарски язик, на общия ни а, майчин език. А, искам искам да се съглася с това, че е необходимо да се запознаем по-добре с съдебната практика. В момента обаче не мога да разбера защо след толкова много години, след като толкова много години вече не е могъл да бъде приложен принцип равно заплащане за равен труд. Защо смятаме, че ако издадем още и прием още един допълнителен закон, нещата ще се оправят? Не е ли по-добре да работим в друга насока? А, нашият експерт от комисията е писал а, изследване, например, в което се споменава, че трябва да се обучават, примерно, юристи, които да бъдат в състояние да се явяват пред съда, да осъществяват дори медийни кампании, така че пределата да завършват с истинска присъда. Така ще можем да се възползваме от действащото законодателство. Европейския съюз харчи е, невероятни пари за какви ли не проекти, женски проекти, проекти за сътрудничество. Чухме какви са, е, какъв е бюджета на Джендър института. Но мисля, че проекта, за който говоря, би могъл да бъде много полезен и ефикасен. Затова ме интересува а, мнението на експерта от комисията по този въпрос. Нещо като пилотен проект. Разбира се, че равното заплащане за еднакъв труд за сега е доста иллюзорно понятие, защото се има предвид равното заплащане на мъжете и жени. Те ние, които сме от източна и централна Европа, много добре знаем колко много дискриминация има при извършване на една, един и същ вид дейност, дори да е в рамките на едно и също предприятие. Още повече, че има и разлики между граждани на Западна Европа и Източна Европа. Една и съща фирма плаща много по-низки заплати в филиалите си в източна и централна Европа, отколкото в филиалите си в западна Европа. Това също е дискриминация. Освен това се прави разлика между хора, представители на малцинствата и на мнозинствата в рамките на една и съща държава. И там има разлика в заплащането. Така че има мултиплициране на дискриминациите и ако е, си жена и биваш дискриминирана по много линии, ще знаеш, че трябва да се направи нещо. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší do diskusie, nech sa páči, kto by chcel položiť otázku. Благодаря. Кой друг иска думата за въпрос? Ако няма други въпроси, разрешете ми аз да задам един въпрос. В кои отрасли, разликата в възнаграждението между мъжете и жените е най-голяма. Тоест там да, трябва да обърнем най-голямо внимание. Втория ми въпрос. Господа Бауер знае за какво става дума. В Словакия имаме кампания информационна с постери. Една млада жена с тъжна физиономия, едно момиче, която с текста, тя знае, че когато порасне ще печели по-малко. Можете ли да кажете какъв е резултата от подобни информационни кампании? До каква степен те допринасят за задълбочаване на разбирането на проблема от обществото? Доли допринасят по някакъв начин? Госпожа Заборска. Госпожа Бауер спомена, че общата разлика в това, което печелят за целия си живот мъжете и жените е 37%. Как би включила тя отпуска по майчинство в тази система? Как това влияе върху възнаграждението. Защото знаем, че особено след първият отпуск по майчинство, тази разлика в заплащането е много ясно изявена. Ако няма други въпроси, аз ще дам думата на госпожа Бауер за отговор. Благодаря. Ще отговоря на унгарски. Благодаря за въпросите. Няма да мога да отговоря изчерпателно на всички, понеже наистина няма време. Да, действително, имаше разгорещено обсъждане по повод доклада от 2012 година. Обсъждахме кой път би бил правилният това, което твърди комисията, че ни е необходимо законодателство и между нас имаше такива, които бяха съгласни. Кристина, сигурно помните, че госпожа Рудник каза, че трябва да се възползваме от съда в Люксембург. От друга страна, се твърдеше, че след като дадена норма в продължение на 40 години не е била ефикасна, може би тя трябва да бъде отменена. Сега изборът между тези възможности не е много лесен. Просто искам да спомена, че до съда са стигнали твърде малко случаи. И според мен причината за това е че а, да се обърнеш в съда, към съда в Люксембург а, е безплатно. разбира се, че можеш да сезираш този съд и за дискриминация и за неравно заплащане. Докато ако сезираш, примерно, чешкия съд, трябва да платиш доста дори и ако има положителна препоръка на органа по равенство между половете. Но дори в този случай не е, е сигурно, че ще се спечели делото. Е, в е, обновената директива има една разпоредба, която като постановява, че санкциите завис... Е, се определят по преценка на държавите членки, т.е. в държавите членки принципите са различни. Мисля, че ни трябват и двете неща. От една страна, са ни необходими закон, нови закони, за да можем да осъществяваме политиката си по-добре. От друга страна обаче не смятам, че ще можем да намерим решение без да изменим съществуващото законодателство. Закон, който от 4 години е пренебрегван, ще бъде пренебрегван и през следващите 10 и 20 години и нищо няма да промени това. За съжаление нямах, нямам възможност да навлизам в подробности, а, но някои твърдят, например, че разликите полека-лека намаляват. Не е вярно. Между 2008 и 2014 година е имало 12 държави членки, в които различията са се увеличили. Така че съм убедена, че да, необходимо ни е по-добро прилагане на закона, и е, обсъждане на въпроса за това имаме закон, който от 40 години не действа. Крайно време е да обсъдим неговата, неговото изменение или неговата отмяна. Точно това сме предложили на комисията и се надяваме на положителна реакция от нея, че тя ще включи този въпрос в дневния ред. съм това назору že е, тези разлики са доста чувствителни. Аз доста време си мисля, че научните изследвания са сферите, в които има най-малка разлика. След това се срещнах с представители от сектора. Те ми казаха, че изобщо не съм права. Така че какво показват статистиките? В държавния сектор разликата е по-малка, в частния сектор а, разликата е невероятно голяма. Сега по кампанията искам да кажа, че кампанията беше европейска кампания – така че представителя на комисията вероятно ще отговори. Беше зададен въпрос и за майчинството. Да, наистина има ясна връзка, както беше показано и от госпожа Саборска. Тези разлики не са така очевидни сред млади вишисти и млади хора на пазара на труда но в момента, в който се върне жена от отпуск по майчинство, се вижда разликата и тя се задълбочава по-късно в живота й и тя се отразява навсякъде. Независимо от това, че мъжете са по-готови да приемат договор на половин работен ден в сравнение с жените. Жените си остават вкъщи, ако не намерят добро решение и тогава вече разликата в заплащането е съвсем очевидна. Това се подкрепя от статистиката и разликата се увеличава след като жените се върнат на работа след първия си отпуск по майчинство. Съгласна съм, че законодателството е част от проблема. И за това ние обръщаме внимание на ефективното прилагане на съществуващото законодателство за равно възнаграждение. Надяваме се, че неодавна приедето законодателство с правила за прозрачност ще помогне за преодоляване на дискриминацията в, при заплащането. И ще може да помогне за искане за равно заплащане на, рационал, на национално равнище. Когато става дума за еднаква стойност, тук трябва да има обективни криери, като, например, образователни изисквания, професионални изисквания, критерии, установени с съдебни решения в много случаи. Разрешете ми също така да кажа, че неодавна приятите препоръки на комисията съчетават нуждата за въвеждане на такива мерки с нуждата от гъвкавост поради различните условия в различните страни членки. За жалост аз не мога да ви дам а, информация за кампанията по този въпрос, който се води в европейски страни. Благодарим за отговорите. Предполагам, че не сме изчерпали въпроса но имаме не повече от час, през който може да разчитаме на превод, така че предлагам да започнем с вторият панел. Бих искала да помоля професор Вено и господин Клеверо от името на Бизнес Европа. Заповядайте тук. Дами, а прейдеме к друга. Благодаря, дами и господа. Започваме с вторият панел. Оглавен начини за осигуряване на равни възможности. I'm uh, thanking. Oh, can, yeah, okay. I'm thanking you for the invitation and I will be very. Благодаря за поканата. Ще бъда с удоволствие ще споделя с вас мисли за подобряване на равните възможности на мъжете и жените. Вече няколко от изказалите се споменаха, че е крайно време нещо да се бъде промени. Защото напредъкът ни е много бавен, а в много случаи няма никакъв напредък. какво, за какво става дума, когато говорим за разлика в заплащането между мъжете и жените? Това не е самостоятелен проблем. Това е проблем, който има ключово значение за неравенството между половете. То е пряка и, пряк израз в економиката, економически израз на неравенството между половете, но той има а то има въздействие и в други области. И тъй като има неравенство между половете, се получава економическо неравенство. Именно за преодоляване на разликата в заплащането е, е, има ключово значение. Това отговаря на това, което а, каза госпожа Пауер. А, тук своята роля трябва да изиграе Европейския съвет, Европейския парламент. Знаеме, че разликата в заплащането поощрява и битовото насилие. Знаем, че сексуалният тормоз плаши жените и те не отиват да работят там, където работят са предимно мъже. Значи, докато съществува тази разлика в възнаграждението, ще има и насилие по, по полов признак и е, ще едното въздейства и влияе върху другото. И тази, този порочен кръг няма да може да бъде е, не може, няма да бъде преодолян а, е, без някакви сериозни промени. Също се отнася и за отношенията между хората. А, е, хората взимат решение за това кой ще гледа децата въз основа на това кой колко получава. Така взимат и решенията си като родители. Това значи, че разликата в възнаграждението има ключово значение в неравенството между мъжете и жените. Какъв проблем е неравенството неравното, различното заплащане. В чудесния доклад на госпожа Бауер, който тя беше подготвила, се посочва, че става дума за сложни взаимодействия, не само между в различни области на нашия живот, но и между различни структури. Това става дума за сложни взаимодействия между де, дейци и структури но хората никога не са изцяло определят, неопределени от структури. А, може да очакваме Значи, ако се погледнем какви проблеми възникват във връзка с различията в заплащането, не трябва да се мисли има някои лоши хора, които не искат да плащат е, еднакво на мъжете и жените. Повечето хора е, знаят, че съществува подобна разлика. Мнозина я забелязват. Много хора е, знаят, че тя съществува, но каква, откъде идва тя, каква е причината? Повечето хора имат свои обяснения. Ни казват, жените не са амбициозни, толкова амбициозни, те не могат да преговарят, казват други и така нататък. Подобни приказки е, е, се основават на съществуващи стереотипи, съществуващи стереотипи. Те трябва да бъдат разчупени, защото те създават зависимост. Е, защото самите действия на хората по този начин а, подкрепят а, грешно създадените структури. А какви решения могат да бъдат намерени? че значи, различието в заплащането идва и от дейците, и от структурите. Но няма, но няма структура в Европа, която да може да съществува без тя да бъде възпроизвеждана ежедневно от хората, които участват в нея. Иначе подобна структура няма да оцелее. Тоест, добре да видим кои заемат ключовите постове и кои а, а, осигуряват просъществуването на институциите, които възпроизвеждат разликите в заплащането. Не става дума а, за а, Холандия, за Белгия, не става дума за Австрия. А, а, нещата са различни на всяко отделно, а, всяка отделна държава. Знаем, че има различни елементи в тези структури. Много от тях а, бяха осветени осветени в доклада на Бауер. А, достъпа до образование, регулиране на минималните заплати и така нататък кои са така главните заинтересовани страни, а, които участват в този процес и които могат да внесат промени? Бяха споменати социалните партньори, те имат ключова роля, несъмнено, но не всички ключ, социални партньори съзнават а, различията по полов при, между мъжете и жените, нито пък а, имат желание да преодолеят тези различия. Различни са, различно е отношението в частни и държавни предприятия по този въпрос. Как... Това засяга а, значи, длъжностните характеристики, заплащането, премиите, кой взима тези решения, а, повишаването по време на работа и така нататък. Всичко това зависи, значи, какви са отделните позиции, как те се наблюдават. Има, разбира се, и други, а, други, които планират и осъществяват информационните системи. В моя университет вече от години, от 20 години ще опитвам да видя каква е разликата в заплащането между мъжете и жените. Не знаем какви са изключенията, не знаем какви са премиите. Знаем само официалната структура на заплатите и не знаем дали тя фактически отговаря на реалното заплащане. И разбира се, има и представителите на гражданското общество, които работят за премахване на разликата между мъжете и жените. Ако искаме да бъдем ефективни, необходим е натиск отгоре надолу, но необходим е натиск, примерно от Европейския парламент, но необходим е натиск отдолу нагоре, защото там е където нещата се случват. Не ни трябват книжни тигри. Необходими са ни мерки, които ще бъдат ефективни само ако обществото върви в същата посока като тях. Необходими са санкции, положителни и отрицателни, насърчаване и е, наказване. Необходимо е също така е, целенасоченост е необходима. Примерно, е, иммигрантките е, е, лесбийките, транссексуалните, те са най-дискриминирани на пазара на труда. Пазара на труда. И един ключов въпрос и с радост чух, че този елемент е, е включен в доклада на Бауер. Разбира се, много някои мъже получават за същата работа повече от други мъже. И, и това не е маловажен въпрос. Също така трябва да се намери баланс между бърз, скоростта и устойчивостта. Ако имаме законодателство, което е, незабавно влияе върху заплащането, ако примерно Европейския съюз задължи всички фирми да задължат 10% повече жени, това ще бъде бърз за решаване на, на проблема, но то няма да бъде устойчиво във времето. Значи необходимо е да съчетаваме бързите мерки с с други въпроси, с други мерки. И трябва да се опитваме също така да видиме как се възпроизвежда системата на различното заплащане. Получих неодавна доклад от Швейцария, където показва, че още в началото на кариерата си, още при първата работа, жените получават 7% по-малко. Само защото са жени. Значи не става дума за образование, не става дума за нещо друго. Само защото са жени получават 7% по-малко. Разбира се, при тях при повишаване, решенията за повишения също се взимат различни решения – и така нататък. И това са неща, които са подобни в много страните на Европейския съюз. Няма да повтарям това, което госпожа Бауер а, каза. А, искам да кажа обаче, че запознах се с структурата на проекта доклада на госпожа Заборска. И малко се разтревожих, че не видяха раздел за санкциите и не видяха раздел за джендър мейнстриминг. Не знам защо е така. И за да приключа, не трябва ли да помислим малко така извън обикновения си начин на мислене? А, какви са възможностите, примерно, за колективна съдебна защита? Това е една възможност, но трябва да бъдем и малко повече настроени творчески. Дали разликата в заплата защото може да се обясни само с, чрез дискриминацията? Знаем, че а, а, има и а, елементи, които са още не са обяснени. Нека кажем, примерно да приемем, че 7% е тази разлика, както е, е посочено в швейцарския доклад. Ако една, едно предприятие дава 7% по-малки заплати на жените за същата работа, може да се приложи санкция към подобно предприятие и да се поиска, примерно, глобата да не се внася в държавния бюджет, а да бъде използвана като се инвестира именно за преодоляване на разликата в заплащането между мъжете и жените. Именно за премахване на това, тази експлоатация. Защо да помислим за такива неординерни решения? Защо онези, които ръководят едно предприятие, искат да експлуатират някои от своите служители повече от други? Не само присъствието на жените в управителните съвети ще помогне за решаване на този въпрос, не само това ще помогне за по-голяма социална справедливост. А, мисля, че сигурно има някои предприятия, които биха искали да се възприемат подобни предложения. Благодаря. Очаквам дискусията. Ďakujem vám pekne a teraz. Благодаря ви много и сега давам думата на господин Гиом Краверо от Business Europe. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много за поканата. Не е често да получаваме тази възможност да говорим в Комисията по правата на жените и ние също така благодарим за тази възможност. Много се радвам също така, че нашето изказване дава възможност да се стигне до заключението, че бизнесът е част от решението. Аз ще прочета писменото си изложение и ще отговоря на свързаните с изложението ми въпроси. Искам да кажа също така, че се надявам, че това е началото на процес, в който бизнесът ще бъде включен повече и повече в споделянето на различни идеи. Често се срещаме с вас. Ще започна с малко по-общи изтъпителни бележки, като кажа, че всички ние трябва да включваме а, да, да, сме, да се ангажираме с работната заетост. Това е от ключово значение в контекста на безпредседентното демографско устаряване и намаляване на населението. Европа трябва да се върне отново в сферата на економическия растеж разликата между половете в работната заето се намали, но и все повече жени участват в работната заетост. През 90-те години имаше, е, на, е, имаше намаляване на разликата, но това се дължеше на загубата на работа от мъжете. Жените са 63%, мъжете 75% и макар, че заедостта на жените е далече от целите Европа 2020 година, за нас все пак това е положително развитие. Има различни причини, създават се повече възможности жените в редица сектори, например здравеопазването и социалния сектор, също така развитието на различни видове а, начини за а, съчетаване на семейството и а, работата на жените, също така равно третиране на мъжете и жените е, все още е валидна тема. Ние би трябвало да продължим да насърчаваме равнопоставеното третиране, което е много важно за отделните лица, за синдикатите и за предприятията. Когато говорим за различните начини за решаването на проблема, всички ние разбираме, че напредъкът е твърде бавен. Нашето послание е тук е да кажем, че трябва да разглеждаме дискриминацията по различен начин. Според нас, по директивата, тя се прилага правилно, така че докладите за дейността от държавите членки и от организациите на а, работодателите водят дурно поставено третиране по отношение на а, разпоредбите за равно плащане за равна работа. Бизнес Europe се стреми да се премахнат допълнителните санкции и задължения трябва да средоточи вниманието си вместо това върху основните проблеми, свързани с равенството, които не може да бъдат решени чрез законодателни мярки. Аз мисля, че днес говорихме за това. Според нас са необходими много а, промени а, за, в а, разликата в заплащането, която е огледало на нашия пазар на труда, защото дискриминацията е значителна и съществуват разлики в различните страни. Необходимо е да имаме ясни виждания за реалните числа и разликата в заплащането на пазарите на труда съществува. Има отрасли, в които доминират или мъже, или жени, както знаем ние. Основната причина за това е, че поведението на мъжете и жените е различно по отношение на образование и някои други фактори. Ще, се съглас... ще, ще си позволя да не се съглася с, с предишната ораторка. Има наистина модели. Е много е важно да се постави акцента върху образованието. Много неща могат да бъдат направени, много неща вече бяха направени. Един пример – е програмите, които могат да се разработят за подготовка на млади момичета за бъдещата им работа, да се създадат положителни имиджи, е, положителен имидж за различните професии. Сега, това, за което става дума, за пътя напред, е, отчитането на различните видове, е, необходими са политики за зачитането на индивидуалния избор. Това, което е необходимо, анализ на разходите и ползите, анализа на ефекта на пазара на труда, когато се въвеждат нови политики. Необходима ни е подкрепата от институциите на държавите членки, за да може ние наистина да откроим националните предизвикателства и трябва дейности, които са свързани. Ние искаме съвсем ясно да кажем какво не се прави, какво не трябва да, какво не ни е нужно, не ни е нужно повече законодателство. Причините за разликата в заплащането са различни и много малка част от причините могат да бъдат приписани на демократ на дискриминацията на национално равнище, на равнище на Европейския съюз съществуват причините. Законодателството на Европейския съюз е солидно, обширно. И искам да добавя, че може да се заличи тази разлика тогава, когато няма неправилни практики. Това е растящ проблем в Европейския съюз и той е свързан с оценка на работните места. Може би няма да се изненадате, че ние не сме за действие на Европейския съюз в тази сфера. Ние знаем, че миналата година комисията публикува това, тази препоръка и всъщност няма да се изненадате, като разберете, че проучването показа, че тази препоръка няма въздействие. Има някои добри примери, особено във връзка с социалните партньори. Ние насърчаваме национални практики, които ангажират социалните партньори. Това е един инструмент, който може да <clears throat> се намери онлайн. Ще ви дам адреса, участието на жените в ръководни позиции и квотите ни предоставиха много примери за това какво се върши ефективно в бизнес общността. И всъщност за тях е много важно разнообразието. Нашето заключение е да се откроят някои пунктове. За нас е много важно да гарантираме жените да имат еднакви възможности, за да може да продължат с кариерите си, да имат същия избор, както мъжете. Не по-малко важно е да се, дадат възможно, да се даде възможност на родителите да а, имат а, балансирано участие в участието на жените, гъвкавост, гъвкаво работно време, споделянето на домакинските задължения между родителите, като същевременно се зачита отделния избор на отделното семейство. И това е в сърцевината на а, споразумението между социалните партньори. Необходимо е също така да се отчете и разликата в заплащането. Това беше показано в, в ролята, във връзка с ролята и, и предизвикателствата на пазара на труда. Ръководните фактори в Европа би трябвало да бъдат по-креативни, по-отворени, за да могат да намерят начини за решаването на проблема с различното заплащане, при това устойчиво решение за дълги години напред. Благодаря ви. Благодаря и на двамата оратори за много интересния принос към дебата. Позволете ми сега да дам думата на депутатите, които искат да вземат думата. Госпожа Морвай. Благодаря. Малко ми е неудобно, 6 часа минава. На практика прекарахме по-голямата част от деня в разговори на <clears throat> така трудовите, за трудовите права. Нека да кажа, че и нашите сътрудници, асистенти, които ни помагат, също работят цял ден. Сред тях има много жени, между тях има и такива с семейства и семейни задължения. Беше предвидено това изслушване да приключи в 6 часа. Имаме преводачи, имахме, имаме технически екип, асистенти. Всички са с нас, а са предвидили работното им време да завърши в 6 часа, за да могат примерно да си приберат децата от детските градини или да се приберат при възрастните се родители. Тоест, а, очакванията на работниците към работодателите са различни и оправдани. Ние в парламента би трябвало да даваме пример и да спазваме тези правила. И все пак след като не ги спазихме, аз да си задам въпроса. А, госпожа Верло каза, че се наблюдава дискриминация по отношение на на заплащането не само между мъже и жени, а и между е, жени представители на различни общности. Имаше предвид лесбийки, транссексуални, на които се заплаща по-малко, отколкото на други. Много е жалко, ако действително е така. За какво става въпрос? Работодателите пак говорим за принципа равно заплащане за равен труд, работодателите нямат право да, се, да, да, така, да привеждат други аспекти, други м, аргументи по отношение на формирането на заплатата. И ако някой е представител на дадено сексуално мълцинство, това няма никакво значение за начина по който ще работи и по който трябва да бъде заплатено. И ако действително има случаи, когато лесбийка е по-низко заплатена само заради това, че е лесбийка, изисквайки от своя е, работодател, то това е една много неприятна ситуация. Но в Европа има кой да й помогне да а, е, защити правата си. Нали имаме а, е, единна валута, единен пазар. Но в същото време има унгарско-австрийска граница. Примерно санитарка живее от едната страна на границата, а, и само на 30, кило, на 30 километра от нея в Австрия заплащането и би било петорно по-високо. Това е огромна дискриминация, казваме ние, но ни се отговаря, такива са законите на пазара, т.е. на преден план не е справедливостта. Така и, и ни се казва, че не бива да се възмущаваме, че за една и съща квалификация, за един и същи труд, за един и същи резултат се получава пет пъти по-малка заплата в една страна и пет пъти по-голяма в друга. Аргумент, аргументът е, че си имало економическа логика. До кога ще търпим това? Какво е вашето мнение? Как можем да а, възстановим справедливостта? Благодаря. Макня Бьорк. Благодаря. Искам да благодаря и на двамата докладчици. А, Искам да благодаря на Мики Верло. И искам да я попитам. Има ли някакви научни данни за индивидуализацията на правата и как то влияе върху различното заплащане? Бих искал така също да чуя нещо повече за минималните заплати и как те влияят върху този проблем. говорихме, че трябва да се мислят и за мерки за поощряване, а също така и за санкции. в реда на този ред на мисли трябва да разгледаме европейските структурни фондове и техните възможности. Също така трябва много ясно да определим към кого насочваме своите препоръки, към бизнеса, към социалните партньори, към синдикатите. Тоест трябва да знаем от кого какво искаме и то много точно. Това бяха моите въпроси. А колкото до бизнес Европа, а, не знам къде да, откъде да започна, тъй като не съм съгласна. И е, е, слушах една чудесна лекция онзи ден. Няма нищо лошо в това, че бизнесът се опитва да печели. Но малко ме натъжи това, което чух тук. Просто условията, в които се работят жените в Европа, като че ли се влушават. В много части на Европа е така. Мисля, че моите испански колеги ще потвърдят. Не чувам. А, какви, какво очаквате вие от нас, а, политиците? Едит Бауер каза, че политиците им носят много голяма отговорност. Но много пъти слушаме нещем законодателство нито по, за равенството между мъжете и жените, нито по другите въпроси, защото а, това ограничава нашите възможности за действие. А, мисля, че ние трябва да формулираме правилата така, че да бъдат условията еднакви за всички. И знам, че много предприятия са съгласни с това. И ако искате да действаме с меки мерки, кажете ми точно, по-точно какви, какви мерки имате предвид. Благодаря и последният въпрос е госпожа Мани Дела Мадара. Здравейте! Моят въпрос също е свързан, е насочен към нашия оратор, към нашия гост. Сега след като ви изслушах, трябва да ви попитам следното. Вие казахте, че Европейският съюз или Европейския парламент не бива да постановяват правила във връзка с различното заплащане. Според мен нещата стоят съвсем друго яче. И затова искам да кажа следното. Ако има разли... разлика в заплащането, ако жена получава по-малко пари от мъж за един и същи труд, то тя плаща и по-низки социални осигуровки, следователно ще получи по-низка пенсия. Т.е. говорим за хронична бедност при жените, което разбира се на фирмите им е все едно. Моля, помислете за това. Естествено, че предприятията се стремят към бърза печалба. Това се доказва и от статистиката. Статистиката доказва също така, че равното заплащане и, жанното, и, и равното, равните шансове на работното място повишават брутния вътрешен продукт на държавите. Т.е. може би трябва да се говори за по-малко бързи печалби и повече дългосрочна печалба за обществото. На отазки, як са даме, може ли 20 минут до конца? Имаме само 20 минути, за да приключим. Ще опитам да съм кратка. Първи въпрос на госпожа Морвай. Аз много се радвам, че тя смяташе, че дискриминацията на лесбийките и транссексуалните жени на на пазара на труда е сериозен проблем. Аз мисля, че това е проблем, който повечето хора не осъзнават. Именно за това го споменах. Именно защото може би много хора не, нямат лесбийки в социалната си среда, не осъзнават, че има непряка дискриминация. Партньорките на лесбийките не получават плащане, не, не получават пенсия като партньорите, не могат да се грижат на децата. Има допълнителни причини, допълнителни начини за дискриминиране срещу лесбийките нещата са същите при транссексуалните. Трябва много да се внимава, че разликата всъщност не се дължи на а, заплатите само, а на цялата система на социалното осигуряване, на пенсионната система. Разбира се, нещата са сходни, ако да кажем се погледна други категории, като домашни помощници, които работят в неформалната част на пазара на труда е, или работят в страни, в които има правни, има законни изключения по отношение на минималната заплата. И, а, както каза госпожа Бьорк от Швеция, това е една от причините, поради която минималната заплата е, е един от начините да се реши проблема с намаляването на разликата, защото ако няма закон, според който се забранява да се плаща по-малко от минималната заплата, това може да реши въпроса. В сегашната кризисна ситуация положението на жените на пазара на труда не се подобрява. Госпожа Бауър каза, че в науката може би разликата е по-малка. Това не е съвсем така. Трябва да ви кажа, че дори в научните среди жените са 40% от а, а, нестабилните работни места, хора, които имат а, временни договори, които не могат да станат а, постоянни работници поради редица разпоредби и няма начин по който те да могат да получат а, постоянен трудов договор. Да, наистина. И тук има друг въпрос. Има ли научни данни за индивидуализирането на ставките? Не знам точно какво искаше да каже госпожа Бюрк с това. Аз мисля, че ако погледнете индивидуализираната ставка, ако бащите имат повече а, възможности да се грижат за децата, това в крайна сметка устойчиво ще намали разликата в а, заплащането. Нещата няма да станат бързо, защото а, ще отнеме време сега по въпроса за позитивните санкции, да, разбира се, аз не го споменах, защото имах само 10 минути, но в доклада на госпожа Бауър то фигурира, има изисквания за участието в търговете в Европейския съюз, но защо не? Защо за Бога Европейския а, съюз работи с компании, е, които не дават равнопоставено заплащане на мъжете и жените. Мисля, че това беше общо взето. Е, въпросите бяха, това бяха въпросите зададени към на мен. На ти предхадзајуце отаски? Най-напред е, ще е, отговорим на въпросите, които са зададени до сега. Ако имаме време, след това ще дадем възможност за нови въпроси. Но сега да дадем думата на представителя на Бизнес Европа. И аз се чуда къде да започна. А, мал, доста, аз съм изненадан от е, е изказванията тук. Мисля, че объркваме нещата. Не дейте да, е, да търсите нещо повече от това, което казах. Ще ви дам текста. смятате, че е, дискриминацията е широко разпространена. А, въпреки че представител на комисията ясно каза, че има дефиниция на този въпрос, смятате, че е лесно да се измерва равното заплащане за еднаква работа, еднакво заплащане за еднаква работа, всъщност е, това е невъзможно. макар и да хората да вършат едно и също, има значение как го вършат. Значи, какво се опитваме да кажем? Че законодателството оказва необходимата основа за възпиране на видове поведение, които а, помагат на неравенството. Но Мисля, че тук трябва да бъдем съвсем е, ясни при дефинирането на понятията, защото много пъти вече е, е, сме свидетели на объркване на нещата, именно затова дебатът не, не отива на никъде. Разбира се, онези, които взимат политическите решения, носят своята отговорност. Нямаме намерение да променим техните закони, нямаме подобно намерение, ние сме просто един участник в този процес. Необходимо е обаче да се намали разликата между практиката и изискването на съществуващото законодателство. Всички програми, които съществуват, а, имат предвид това. А, примерно при структурните фондове трябва да видим за какво се изразходват средствата. Аз нямам информация по този въпрос, много ще се радвам да я получа. Бих искал също така да подчертая, че ние съвсем. Ние, разбира се, отговаряме за нашите действия, но необходимо е, когато обсъждаме тези въпроси във форум като настоящия, да се опираме на факти и на цифри. И тогава ще имаме една открита и плодотворна дискусия. отговорите на нашите въпроси повдигат нови въпроси. Но поради факта, че преводачите трябва да приключат своята смяна, искам да ви помоля да го разговаряте лично с нашите докладчици след това, защото имаме само няколко минути. Този дебат, разбира се, може да продължи много по-дълго от времето, с което разполагаме. И сега, за да приключим, искам да дам думата на госпожа Заборска, която направи встъплението към тази дискусия. Благодаря, госпожо председател. Отделихме за тази дискусия време, което се оказа недостатъчно. Може би можем да продължим да обсъждаме въпросите. Очевидно има някои въпроси, на които не бе отговорено. В заключение ще обобща само някои неща, които забелязах. А именно, госпожа Бауер, пък и други, казаха, че парламентът трябва да играе важна роля при решаването на тези проблеми. Тоест, ние носим отговорност. Нашата комисия и нейните членове носят сериозна отговорност за качеството на окончателния доклад. Искам да благодаря на госпожа Бауер. Въпреки, че тя вече не е депутат, вие все пак сте изцяло ангажирана с тези проблеми. Споменахте цифрата 39%. Това значи, че жените биват наказвани през целия си живот. Наказваме ги по време на а, трудовия им живот, а след това, когато се пенсионират, продължаваме да ги наказваме, защото пенсиите им са по-низки от пенсиите на мъжете или пък отколкото доходите на жените, които нямат семейства. Искам да отбележа още нещо. То се отнася до законодателството и а, обменът на най-добри практики. Знаем, че Разликата в заплащането е около 15%, но в някои страни е 5%, в други страни е 25%. Трябва да работим по този въпрос, защото трябва да сведем до възможния минимум тази разлика в заплащането. Затова трябва да обменяме опит. Господин професор, спомена, че е необходимо да се оказва натиск отгоре надолу и отдолу нагоре. Значи необходимо е законодателство, необходими са и действия на профсъюзите и на всички останали заинтересовани, за да може да постигнем необходимата промяна. Може би искате да, ще искате да попитате защо не съм включила санкциите в първият проект на доклада си. Госпожа Бауер на няколко пъти спомена санкциите. Ще включа въпроса за санкциите в моя доклад. Но ще кажа, че санкциите са много деликатен въпрос. Както и господин Кравера го посочи. И тук трябва да се търси баланс. Нямаме е, намерение да въвеждаме строги санкции, които никой няма да прилага. Сега по въпроса за равенството между мъжете и жените. Целият доклад е посветен именно на този въпрос на равенството между мъжете и жените. И затова е, сериозно се питаме дали ни е необходима отделна глава по този въпрос, тъй като целият доклад всъщност се отнася именно до въпроса на равенството между мъжете и жените. Мисля, че докладът е, ще има по-голямо въздействие, ако сметнем, че той е доклад, за равенството между мъжете и жените. И затова не смятам, че е необходимо да имаме една глава отделна по този въпрос. Можем да продължим да обсъждаме този въпрос. А, затова смятаме, че не е необходима отделна глава в доклада по този въпрос. Вие също така споменахте, че засегнатите групи включват също и онези, които осигуряват грижи у дома. Това е въпрос на солидарност между поколенията. Защото това има своите последици върху онези, които се грижат за децата и онези, които се грижат за възрастните. Това значи, че обществото не оценява солидарността между поколенията. и затова онези, които се грижат за други, не са а, включени в сметката, на, не се взима това предвид при изчисляване на техните пенсии. И мисля, че в този доклад много важно е да имаме много ясни дефиниции на понятията. Ако искаме да постигнем резултати, не може да използваме неясни термини термини, които са двус, могат да имат, които са двусмислени, които допускат